Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, добре дошли на съвместното заседание на Комисията по бюджети и Комисията по бюджетен контрол. Добре дошли, добре дошла и на заместник-председателят на Европейската комисия госпожа Георгиева. Поздравявам всички! за Комисията за бюджетен контрол темата Европейски бюджет, ориентиран към резултати, е стара тема. В член 318 на договор от 2009 година има нова разпоредба, с която до сега не беше изпълнена с живот. Това е разпоредба, която изисква отчетност за резултатите постигнати с вложените пари, и предварително определяне на европейската добавена стойност, като се представят аргументи защо и как европейски, даден европейски разход е по-разумен, отколкото националния разход. Комисията по бюджетен контрол е уверена, че такъв подход би бил голям шанс за Европейския съюз да постига общите си цели и оптимални резултати заедно с държавите членки. Сега, когато има криза на доверието, шансът е огромен. Нека да се възползваме от него, вместо да действаме както до сега и да оставим държавите членки да правят каквото си искат до сегашното управление на бюджетния план чрез регламенти е прекалено общо и глобално, така че всеки разход, дори и съмнителните и егоистичните разходи могат да бъдат оправдани с европейски аргументи. Смятаме, че промяната на управлението на бюджета изисква повече сътрудничество между нашите две комисии и ще укрепи позициите на парламента. Годишните доклади на генералните директори трябва да представят по-добре резултатите. Разполагам с голям доклад на генералния директор на структурния фонд – така че не може да се каже, че до сега не е имало отчетност. Никой не се съмнява в това. Годишните отчети за дейността на генералните дирекции междувременно започнаха по-добре да представят нещата по отношение на постигнатите цели на Европейския съвет. Мисля, че по уникален начин това става в докладите. Който ги е чел, знае за какво говоря. Трябва да обсъдим обаче индикаторите за резултатите, да ги прилагаме и да контролираме приложението. Нещо, което ще бъде израз на политическата воля и на политическите очаквания на нашите граждани от Европейския съюз. Затова очаквах нетърпение това заседание и презентацията на госпожа Георгиева. Благодаря на службите, които направиха възможна тази среща. Разбира се и на вас, госпожо заместник-председател. Давам думата на съпредседателя на заседанието. Салюи, euh, мадам. Аз бих искал да приветствам с добре дошла заместник-председателя на комисията, отговорен за бюджетните въпроси. Добре дошла и на председателката на, бюджетната коми... на Комисията по бюджетен контрол. Несъмнено, това може да се превърне в един вид група на високо равнище за публичните ни разходи. Знаем, че съществува работна група на високо равнище за собствените ресурси. И ние трябва да внимаваме винаги за ефективното разходване на публичните средства осъзнаваме, че голяма част от европейския бюджет, който всъщност не е толкова голям, е под контрола на държавите членки. Със сигурност ще е необходимо по-тясно сътрудничество между нашите две парламентарни комисии и комисиите в националните парламенти, които отговарят по бюджетните въпроси. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че е красноречив сигнал факта, че първото събиране, което провеждаме след лятната почивка, е посветено всъщност на резултатите, към които се стремим резултати благодарение на жертвите на данакоплаците. Видяхме как кризите ни се отразяват и колко е важно да направим всичко възможно, за да постигнем висок резултат от всяко едно похарчено евро. Моля, следващия слайд. Ние в комисията изпитваме чувството за неотложност, за спешност и бихме искали всичко, което правим, да доведе до максимален резултат и да има максимална полза. Още от първите дни на Европейската комисия ние се насочихме към резултатите и определихме приоритети. И това е така не само за моя екип, който работи в бюджетната служба, това е приоритет за всеки един в Европейската комисия, за всяка една служба, която по един или друг начин работи в тази сфера. Разбира се, много полезни са ни дискусиите от, в Европейския парламент. Виждам господин Лазаров от Сметната палата. Както каза господин Артуи, е необходимо да има по-задълбочено участие на националните парламенти, за да помислим как точно да структурираме работата си, тъй като това е важно за европейските граждани. Аз днес ще се спра на три неща. Първо, защо а, европейския бюджет е насочен към резултатите и какво означава точно това. На второ място, какъв напредък сме отбелязали и какви са основните предизвикателства пред нас – и на трето място, приоритетите, по които ще трябва да работим през следващите месеци и години. Първо, защо е толкова важно тази тема да се превърне в основна не само в Европейската комисия, но и в дискусията между Европейския парламент и националните? Първата и най-важна причина е, че нуждите се увеличават, а средствата не. В сравнение с предишната многогодишна финансова рамка, сега средствата намаляха. Ще трябва да намерим квадратурата на кръга. Ще трябва да удовлетворим повече нужди с по-малко средства – и всичко зависи от ефективността, с която ще работим. Виждате тук тази графика. Мисля, че не е нужно да се дават допълнителни обяснения. Виждате тук едни три линии, които показват какви са червената линия са поетите задълженията, виждате таваните за поетите задължения и реално извършените плащания – много дълго време имахме излишък и не можехме да разходваме всички средства, които ни бяха отпуснати от бюджетните власти. Този път обаче в началото на многогодишната финансова рамка всичко се промени. Имаме истинска криза с плащанията и както в парламента, така и в съвета специални благодарности на парламента успяхме да намерим път, за да постигнем балансиран бюджет. Но това е контекст. И в този контекст е изключително важно да се насочим към резултатите. За пореден път насочваме вниманието си към освояването. Правомерно освояване – ние живеехме преди в този свят на излишък и можехме да си позволим да разходваме без особени приоритети, но това вече е невъзможно. На трето място. Дискусията във връзка с резултатите стана доста сериозна след някои важни заседания. Бяха постигнати и важни споразумения, които сега трябва да бъдат изпълнени. На четвърто място, както посочиха и двамата председатели, имаме проблем с имиджа. Нашите граждани не са убедени, че сме направили всичко възможно да разходваме е, правомерно и в техен интерес е, отпуснатите от тях средства. Трябва да променим това виждане. Хората са доста объркани относно това, което реално постигаме благодарение на бюджета. И не на последно място – Хората са ни гласували доверие. За някои от хората това се равнява на голяма жертва. Много от хората няма достатъчно доходи, нямат работа, затова и нашата отговорност е още по-голяма. Трябва да разходваме средствата, за да удовлетворим техните нужди. Аз говоря и от името на колегите в Европейската комисия. Ние наистина искаме да се съсредоточим върху по-доброто разходване на средствата. Какво точно целим с тази наша цел? Европейски бюджет, насочен към резултатите. Нашата работа е съсредоточена върху четири аспекта. Първо, трябва да е ясно каква е ползата и да се определи в кои точно области ще разходваме средствата. Дали може европейския бюджет да има добавена стойност в сравнение с националните бюджети? Какво не може да осигури националния бюджет? Госпожа Гресле говореше за самонадеяно разходване. Как да го намалим, така че да имаме повече е, средства за благото на всички? Затова трябват приоритети това отношение отбелязахме напредък, но трябва да ви кажа, че е много по-лесно да се приведе в съответствие бюджета с новите приоритети, когато те са положителни. Много по-трудно е, когато обаче имаме отрицателни приоритети, а именно какво не трябва да правим, от какво да се откажем. В този контекст трябва да бъдем по-структурирани. На второ място, как точно разходваме средствата? Използваме ли максимално всяко едно евро? Благодаря на парламента за всичко, което направихме за отпускането на повече средства и за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Те ни водят именно към това максимално използване на всяко едно евро, насочването му към частното финансиране. Как бихме могли да упростим използването на бюджета? Как да се уверим, че всяко евро е изхарчено за съответната цел? На трето място. Как биваме оценени? В това отношение сме твърдо решени нашата рамка за контрол да бъде усъвършенствана. Много хора питат, този бюджет насочен ли е към резултатите? Или искате да отклоните вниманието от поетите задължения? Не, съвсем не става дума за това. Желаем да изградим допълнителен елемент, който да ни позволи по-добре да бъдат оценени резултатите и постиженията. Разбира се, това е свързано с всеки един аспект в работата ни с парламента и парламентарните комисии. Това въжи и за годишната бюджетна процедура, със сигурност по процедурата за освобождаване от отговорност, за средносрочния преглед, както и за многогодишната финансова рамка за периода след 2020 година. Бих искал да добавя нещо към казаното от господин Артуи във връзка с групата на високо равнище за собствените ресурси. Освен ако не успеем да покажем значението на европейския бюджет, не бихме могли е, да имаме напредък и в дискусията за собствените ресурси. Господин Шойбле каза, ако искате да промените доходите в европейския бюджет, трябва по-силно да покажете е, целите и идеите на е, на поетите задължения. Затова е много важно да подобрим комуникацията. Ние в Европейската комисия имаме изключително прозрачна организация. Всичко, което правим, се вижда, присъства някъде като информация. Но понякога не се организираме добре и информацията трудно може да бъде намерена. И в крайна сметка гражданите много трудно могат да разберат какво точно правим. Започнахме процес по интегриране на различни ресурси, които показват разходването на европейския бюджет. Тоест един вид платформа, в която в различни котики можем да кажем, например, доколко нови работни места се е стигнало, как сме помогнали на фермерите, как европейския бюджет ще помогне на националните бюджети да бъдат по-прозрачни и така нататък. Просто да покажем по по-структуриран и организиран начин цялата тази информация. Последващата точка. Докъде стигнахме? Какъв напредък отбелязахме? Това е нов структуриран метод на работа, който започна с стъпването в длъжност на новата Европейска комисия. Ние, разбира се, надграждаме над вече създаденото. Имаме система, която ни позволява да измерваме миналите резултати в областта на комуникацията Същото се отнася и до подобряването на многогодишната финансова рамка. Изключително важно е, че в новата многогодишна финансова рамка, в новата програма, специално внимание се отделя на резултатите. Относно параметрите в бюджета, много добре знаете, господин Артюи, както и всички членове на вашата комисия, че е, всички средства се пренасочиха към конкурентоспособните работни места. 80% от бюджета е предварително определен и ние направихме всичко възможно, за да разходваме средствата за нашите приоритети. В рамките на новата многогодишна финансова рамка ще работим по-добре за ам, увеличаването на целите. Т.е. с едно евро целим повече от една цел. Да кажем, целим се в повече от един заек. И един конкретен пример в това отношение е климата. Инвестираме в енергийна ефективност. Това има за резултата да се подобри економическото благосостояние, създават се работни места, малките и средни предприятия могат да си позволят а, средства за изолиране и в крайна сметка постигаме и целта за намаляване на въглеродния диоксид. Разсъждавайки по този начин, а ние правим именно това – сега работим по две кризи едновременно и мислим как бихме могли да помогнем не само на фермерите, но и на бежанците които имат нужда от храна. Опитваме се да постигнем няколко цели едновременно. И за това е толкова важно, че аз също отговарям и за човешките ресурси. Защото по този структуриран начин можем да свържем двете неща и да работим по-ефективно. Относно високата резултатност на европейските е, средства, вече го споменах, е, благодарение на Фонда за стратегически инвестиции и на програмата КОСМЕ. Направихме връзка с економическите резултати. Е, в съответните програми средствата трябва да бъдат разходвани така, че да се постигнат общите цели за конкурентоспособност и реформа. Работната програма за резултатите е нещо ново. Ако се постигнат резултати, се получават допълнителни средства. Ако не се справите добре, средствата се пренасочват някъде другаде. Системно, разбира се, работим и по упростяване на процедурата. Относно намаляването на процента на грешките, това също е един вид резултат. Когато казваме, че сме насочени към резултатите, ние неизменно трябва да включим като част от нашите цели намаляването на процента от грешки. И съвсем накратко да ви дам няколко примера, за да онагледя това, което казах. Какви са индикаторите за резултати? Както вече ви казах, в случай, че има положителен резултат, се увеличават средствата. Имаме засилено участие на малките и средни предприятия в научната и развойна дейност, което е съществено значение за нашата економика. Но това ще помогне и да спре изтичането на мозъци към САЩ, нещо, което се случва през последните години. Малките и средни предприятия определено са тези, които ще ни помогнат в това отношение по-низки разходи за започване на бизнес. Опитваме се новосъздадените предприятия да могат по-бързо да се установят на пазара, без да поемат прекомерно бреме нови работни места за учените, Нобеловата награда за медицина от 2014 година. Тук е явна връзката между разходването на средства и по-високите резултати. По-висок процент на наемане на работа на студентите, които са се възползвали от програмата Еразъм, т.е. връзка между програмата Еразъм, Еразъм и нуждите на трудовия пазар. В международен план борбата с Ебола, хуманитарната помощ за Сирия и Украина, финансиране в областта на а, климата. В това отношение имаме добри резултати. Все още обаче не сме решили проблема, не сме изминали пътя до края, само до средата. Какво ни предстои да направим? Надявам се, че днешната дискусия ще ни помогне да намерим отговор на този въпрос, защото отговорът съвсем не е лесен. Първо, индикаторите, показателите. Какво е реалистично да се очаква от тях? На следващо място, каква е цената, която сме готови да платим, за да може тези показатели да станат перфектни, за да може да сме сигурни, че те са достатъчно добри? До каква степен бихме могли да си излечем съвкупни заключения, които в последствие да ни послужат за индивидуалните теми. Ако искаме да бъдем ефективни, можем ли да прилагаме винаги единно решение към всичко? Имаме опит в това отношение. Какво бихме могли да направим, за да преминем по-бързо към програмите за съвместен, програмите, които съвместно се управляват от Европейската комисия и държавите членки. Това, което целим, е подобряване на процеса на вземане на решение. Какво бихме могли да направим, за да подобрим този процес? И разбира се, вие ще ни помогнете като а, водим редовно дискусии, и има по-голяма отчетност между нас. Нещо, което държа да подчертая. Резултати. Това означава, не означава, че ще се а, отдалечим от поетите задължения. Във връзка с процента на грешки. Бихме искали процента на остатъчни грешки да бъде показател, който да бъде постигнат, но процента на грешки е висок, прекалено висок. Какво правим в това отношение? Опитваме се да упростим процедурата, да въведем допълнителен контрол, който да е насочен към ефективното разходване и по-задълбочен анализ на структурните причини, поради които грешки се пораждат в държавите членки. На последващия етап предвиждаме да преразгледаме програмите и да вземем решения във връзка с оценката на резултатите. Например, да кажем, прекалено много средства се насочват към определена област, а резултатите не са на лице, което означава, че трябва да пренасочим средствата. Две изключително важни събития ни предстоят. На 22 септември ще има конференция за европейския бюджет. Това ще бъде годишна конференция, която трябва да бъде двигател за промяна и всички трябва да бъдат приобщени към тази конференция. Дълбоко се извинявам на Комисията по бюджетен контрол. Осъзнавам, че създадохме проблем, но това беше единствената дата, която, е, на която можехме да организираме тази конференция. Само на тази дата можехме да получим голяма зала. До година ще се опитаме да включим всички, които проявяват интерес. Този път вниманието е насочено към резултатите в публичния сектор, основните е, характеристики на резултатите на европейския бюджет и по-специално ще говорим за резултатите в областта на климата. Знаем е, какъв е интереса от срещата в Париж. Очакваме министри, представители на Сметната палата и всички комисари да се включат. Това е среща на високо равнище. Жан-Клод Юнкер ще направи няколко встъпителни думи. Той ми поиска и допълнителна информация за срещата. Ще излезем с по-конкретен план за действие благодарение на тази конференция и Втория структурен компонент от голямо значение за нашата работа е междуинституционалната работна група за обвързано с изпълнението бюджетиране. Състава на тази работна група трябва да бъде така доста широк, но все пак трябва да може да има някаква управляемост на състава на групата и е, ще работим по изготвяне на единна визия за увеличаването на резултатите. И накрая бих искала да ви помоля да постигнем компромиса, от който е, се нуждаем, за да може тази работна група да започне да работи по-бързо. Казах ви, че в Европейската комисия имаме специална работна група, която работи доста структурирано. И аз наистина смятам, че всички служители на комисията в областта на разходването работят прекрасно. Извинявам се, че говорих доста дълго, но исках да ви представя структурата на това, което искаме да направим и философията, която се крие зад нашата идея. Благодаря, госпожо комисар и заместник председател, за това въведение в текущата дейност съжаляваме че на 22 няма да можем да присъстваме, но ще намерим начин да бъдем държани в течение. Искам да се обърна към членовете на Сметната палата да вземат думата, защото те отговарят за декларациите за достоверност. Thank you, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Европейската сметна палата приветства инициативата на Европейската комисия за ориентиране към бюджетиране обвързано с изпълнението. Това е стъпка в правилната посока, тъй като както нееднократно сме повтаряли в докладите си за аудитиране, трябва да се съсредоточим повече върху постигането на резултати, вместо паралелно с изискванията за съответствие. Сметната палата от своя страна ще продължава да допринася за постигане на по-добри резултати с европейски, средства. на европейския бюджет. Благодаря. Значи започваме с изричната благословие на Сметната палата. Това е чудесно. Сега давам думата на политическите групи. Секретариатът е направил разпределение според броя на техните членове. Започва координатора на бюджетната комисия и следват останалите координатори. Най-накрая ще получат думата и останалите членове за по една минута. Сега Хосе Мануел, заповядай. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente. Queria cumprimentar também a Vice-Presidente. Благодаря, госпожо председател и господин председател. Поздравявам сред нас и заместник председателя на комисията. Благодаря на всички колеги, защото днешната ни среща е изключително важна за бъдещето и е от принципно значение, защото всяко евро в бюджета на Европейския съюз, което всъщност излиза от джоба на европейския данакоплатец, трябва да бъде вложено така, че да се постигне определен резултат. Така че изпълнението на бюджета трябва да бъде проверявано много точно, за да се знае точно къде е отишло всяко едно евро. Така че поздравления! Имам някои идеи. Нека първо да дефинираме изпълнението, това, което наричаме перформанс, квота на изпълнение, как да го изразим. Имаме дефинирана многогодишна финансова рамка със своите цели. Целите на, имаме цели на стратегията Европа 2020, именно с цел на добро изпълнение но тези цели трябва да се изпълняват, за да а ние започнахме да ги забравяме. Имаме цели на образователната политика, на политиката за борба с бедността, на политиката за борба с промените на климата и прочее и прочее. А ние какво направихме? Дефинирахме едни цели и казахме за изпълнението на тези цели ще похарчим 1% от бюджета. Че това е невъзможно. не мога да нарека това добро изпълнение. Много е важно да имаме предвид това, когато дефинираме новата многогодишна финансова рамка. Нямам ли повече време? Съжалявам, но аз имам своята репутация в Комисията по бюджетен контрол. Една минута има. Само едно изречение още ще добавя. para тази среща казах, че е от принципно значение за преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Имаме програми по изпълнението, имаме ангажименти и имаме и проблем. Това са разплащанията. Ясно е, че не можем да постигнем добро изпълнение, ако не разполагаме с съответните ресурси. Добър притъбър за това е Хоризонт 2020. Uh, Благодаря ви. Ще ви помоля да спазвате времето за изказване. Петър Савама от е, Комисия по бюджетен контрол. Благодаря и първо трябва да си намеря правилния микрофон. Благодаря ви, уважаеми се председатели, госпожо комисар, скъпи колеги. Вместо да използвам едната минута в рамките изказвам, с което разполагам за комплименти, бих искал да ви поздравя за енергичния подход. Мисля, че е, госпожа комисаря доказва тази своя енергия, откакто стъпи в длъжност. А аз бих искал, гледайки вашата презентация, да поставя акцента върху необходимостта да започнем незабавна работа. Нека да се съсредоточим върху показателите, нека да не ги осложнявам прекалено, да се съсредоточим върху данните, които предоставят държавите членки и равнището на грешки и как се справяме с тези грешки. По този начин няма да е прекалено сложно да се установи дали средствата са разходвани целенасочено или не. Всъщност, самият процес на установяване на грешките не е сложен. Цялостната рамка, в която той се вписва, го прави толкова сложен. Затова трябва да успеем по някакъв начин да преодолеем тази прекалено сложна рамка и да се съсредоточим върху изпълнението. Какво се, за какво се върху средствата и да се справим с грешките. Благодаря ми, почти можете да служите за пример за поддържание. А сега думата за една минута има Инес Аяла Сендер от Комисията по бюджетна контрол. Да, комисария по Благодаря. Аз искам да поздравя госпожа комисаря за нейната инициатива, която ще ни помогне много, както каза господин Фернаншев. Имаме правна рамка, имаме финансово планиране, което трябва да се спазва. И въпреки това е вярно, че трябва да се подобри изпълнението на бюджета. Искам още от сега да кажа, че не съм съгласна да се обвързва този въпрос с човешките ресурси. Съветът също казва, че не е, не е възможно всеки да дърпа чергата към себе си. Тук не говоря за господин Шойле и неговото минало. Всичко останало мога да приема. Трябва да предложим на гражданите истинско обяснение – трябва да създадем опростена комуникация. Тук са големите недостатъци. Има много неща, които вървят добре и ако можем да им го представим, да имаме по-добра комуникация с тях, те би, гражданите биха го разбрали. Например, сравненията с националните бюджети, мисля, че можем да постигнем много. Думата има госпожа Рубиал от Комисията по бюджети. За една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, аз ще мина направо по същество споделям вашето тълкуване изцяло. Наистина трябва да опитаме да подобрим бюджетния контрол, като обаче тук държа на две червени нишки. Първо, говорим за европейски средства. Имам предвид финансовите инструменти и фондовете. Това е много добре. Не бива обаче да забравиме, че проектите трябва да бъдат финансирани, за да бъдат жизнеспособни. Понякога те трябва да бъдат дотирани, когато са социални, защото ще имат действие на лост. Боя се обаче, че този аргумент ще се използва от различни сектори, които обаче ще кажат тази и тази програма не работи, нека да я съкратим. Но ако тя е политически приоритет, трябва да опитаме по-скоро да подобрим програмата. Така че това трябва да бъде ръководното начало. Отличен пример давате, благодаря ви. А от Мутено Ека Ричард, вие имате думата? Ами, да, ще се възползвам тази възможност. Благодаря ви, госпожо комисар. Това е едно отлично предложение и то заслужава пълната ни подкрепа. Бих искал да се спра на три елемента. Първо, съвсем кратко се споменахте съществото, но т.е. приоритетите, за които се разходват средствата, ми се струва, че всъщност това е, е, един много важен, огромен дебат за какво се разходват средствата. Така че по същество за какво се разходват средствата е много важна тема. Второ, по отношение на процедурите, напълно се права, трябва да се съсредоточим върху равнището на грешки и е, съм съгласен с вас, трябва да се, да се установи къде има най-високо равнище на грешки, с което да се промени структурата на самата програма, за да се избегне този, този, това високо равнище на грешки. Но трябва също така да се намери другото равновесие между подобряване на програмите гарантиране високо равнище на разхлабване, т.е. да има 0% равнище на грешка, но едновременно с това другата ни основна цел е да намалим пречките пред МСП, когато навлизат на пазара и не трябва да прекаляваме с търсенето на по-високо равнище на, на липса на грешки. И на трето място, контролната страна на Европейският парламент. Към момента ние нямаме възможност за наблюдение върху изпълнението на бюджета и това според мен е нещо, което липсва вашето предложение. Благодаря ви и вие, ви взехте минутата и на координатора от Комисията по бюджетен контрол. Господин Тойер го няма. Yes, thank you, Madam Chair. I... Благодаря ви, госпожо председател. Ами, според мен, ключовият въпрос е действително ли искаме ли обвързано с изпълнението бюджетиране? Защото не говорим за технически упражнение тук. Тази процедура е от политическо естество. А нека да си кажем нещата както са. Бюджета много често се използва по-скоро за оправдание за политически пропуски, отколкото за постигане на конкретни цели. Ако погледнете ежегодните доклади на Сметната палата, те са катастрофални по отношение на изпълнението. Очевидно, че, държа, че държавите членки не взимат бюджета на Европейския съюз на сериозно. Европ... Госпожа комисария каза, че европейският бюджет разполага с ограничени средства. Но ако видите специфичният а, доклад за. А, за агропромишленото преработваща, за агропромишленото преработваща индустрия. Там се разходват 5,6 милиона евро без никакво доказателство, че изобщо се постига нещо с тази програма. Така че истинският ключов въпрос е искаме ли наистина увързано с изпълнението бюджетиране? Аз искам такова. Затова и ам, внесох изменения в тази насока по време на миналогодишната бюджетна процедура. И ние в Европейския парламент искаме група на високо равнище за бюджетирането основано на изпълнението, но това, което получаваме е бюрократична работна група. Много съжалявам, но смятам, че трябва да зададем политическият въпрос. Искаме ли наистина обвързане с изпълнението бюджетиране? Господин Али, една минута. Госпожо председател, госпожо комисар Георгиева. На първо място искам да ви приветствам за предприятите действия по отношение на ориентиране към резултати бюджет. Понеже времето е кратко, ще маркирам само някои моменти. Нашият проблем до сега беше, че той беше фокусиран твърде много върху освояването на ресурсите и сме игнорирали оценката на полезните ефекти от някои категории като отчетност, представяне и резултати – и наистина ви приветствам за тази ваша инициатива. По отношение на обратната връзка има а, някои причини, които, поради които измерването на резултатите е от а, изключително важно значение. А, ако, защото ако не се измерват, на първо място не се измерват резултатите, няма как да определим успеха от провала и обратното и де-факто в един момент се губи цялата, цялата процедура на бюджетирането. И в крайна сметка, ако можеш да демонстрираш резултатите, можеш да спечелиш и общественото доверие. Мисля, че това е един от основните акценти е, както на парламента и на комисията, защото за мен всичко това е едно цяло и е, това е една правилна стъпка в е, тая насока. И по отношение, в крайна, и по отношение на интеринституционалната работна група, която е сформирана по отношение на ориентиран към резултатите бюджет. Аз мятам, че мандатът, ай, приключвам, а, и съставът на групата са заложени коректно, но това, което а, ме означава и ме безпокои е а, рядкото събиране, което ще се провежда от тая работна група и чак резултатите ще ги имаме след един 4 годишен период, който мисля, че а, трябва да бъде а, преформулирано и а, да се помисли в тази насока. Благодаря. für Who wishes the floor for the GUE? Поиска се думата от Обединената левица. Um, this is not... Госпожа Нигиат, това не е упражнение по отчетност. Ние трябва да, гар... трябва да гарантираме разходването на обществените средства и трябва да гарантираме как може да осигурим най-добри услуги за европейските граждани. А доброто управление на ограничени средства може да се осъществи чрез добро определене на приоритетите. На първо място осигуряване на достойна работна места, намаляване на бедността, гарантиране на образование и равни възможности трябва да гарантираме, че на малките средни предприятия се дават истински възможности, а че не големите предприятия се възползват от нашите мерки. Също така трябва да се намери по-добър начин за измерване на данните. Към момента има много големи разминавания по отношение на данните и мисля, че имаме нужда от истински възможности да получим повече средства, като сполагаме. Благодаря ви. Не виждам господин Де Йонг някой от Комисията по на култура ще изкаже от на определената левица? Не. А зелените в Комисията Конт? Имате думата. Hvala za besedo. Torej ni dovolj samo porabiti proračunska sredstva Европска. Не е достатъчно да се освояват бюджетните средства. По-важно е да се проверява как се освояват къде отиват те? За целта са ни необходими ясно дефинирани, недвусмислени индикатори. Не е достатъчно да говорим само за рентабилност, ефективност и успешно изпълнение. Понякога са необходими и подиндикатори които да уточняват какво разбираме, например, под изпълнение или квота на изпълнение или ефективност. Тези индикатори трябва да бъдат подложени на мониторинг, като се определи и отговорността за в случай, че не се постигнат целите, дефинирани чрез индикаторите. Друг важен момент е освобождаването от отговорност. Благодаря. Благодаря ви, че слушате за време. Thank you. Господин Танан, благодаря ви. Бих искал аз да отговоря на въпроса има ли истинско желание за бюджет вързан с изпълнението? Аз със сигурност искам такъв. Но ще ви дам един много прост пример. Преди две години се срещнах с един анонимен генерален директор – и го запитах. Има ли някакъв провал по време на дългата му блестяща кариера в европейските институции? Той се замисли и след а, няколко минути ми отговори, ами да, на два пъти не успяха да изразходвам целия си бюджет. Ако успеете да промените този менталитет, пожелавам ви успех и ще ви подкрепя както мога. E Господин Цани, една минута от ФДД. Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Трябва да кажа, че също подкрепям и приветствам тази инициатива за създаване на бюджет, ориентиран към резултатите и базиран на индикатори за изпълнението. Така става по-конкретно и става по-прегледна работата на нашите две комисии по отношение на контрола и е, съставянето на бюджета на Европейския съюз. Това е предимство и за държавите членки, защото те така могат да се ориентират по-добре и да знаят как да насочват своята политика. Гледайки обаче как тече бюджетната процедура в съвета, често си мисля, че а, не знаят каква цел си поставят. Сега, нека попитам, наистина ли искаме ориентирано към резултатите планиране на бюджетите? Защото до сега по този въпрос не е направено нищо, което ме кара да мисля, че може би няма истинска воля за това. Ако има истинска воля, тя трябва да бъде конкретизирана, не само в парламента и във всички европейски органи. Благодаря. Sì, grazie, sarò rapidissimo. Ringrazio la eh, vicecommissaria. Благодаря, също ще бъда много кратък. Благодаря на госпожа заместник председателя на комисията за това, че е тук и представи своя план. Според мен е важно допълнителната полза, която допри, за която допринасят европейските средства, да бъде демонстрирана по-добре. Понякога тази тема се пренебрегва, колкото и да я изтъква сметната палата. Господин Юнкер каза, че разполагаме с бюджет, към който много страни проявяват интерес. Мисля, че трябва повече прозрачност по отношение на разходването на средствата, за да може да се прекрати клиентелизмът, който често води до използването на средства, за да се печели електорат. Това, което казва, може да върви ръка за ръка с планирането на бюджета, ориентирано към резултат. Благодаря. Не виждам от ЕНФ никой. Иска ли някой думата? Не виждам представители на партията. В такъв случай дам думата на госпожа Георгиев. Thank you, madam. Благодаря ви, госпожо председател. Много благодаря за всички направени коментари. Ясно е, че се нуждаем от този дебат. Има много важни въпроси от политическо и от институционално естество. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси и на всички коментари, които заслужават отговор. Ще започна с въпроса за разпределението на средствата. В стратегията Европа 2020 са заложени цели. Цели не само за въпросни институции, но и за държавите членки. Това са цели, които трябва да бъдат постигнати чрез национални програми, към които трябва да допринесе бюджет на Европейския съюз. И тук стигаме до въпроса за приноса. Бюджета на Европейския съюз представлява едва 1% от БНД т.е. той е незначителната част, която трябва да даде тласък на останалата. И въпросът е как може да гарантираме тази сила на тласък с приноса на европейския бюджет. И нашата идея е да гарантираме съответствие. Съответствие на разходването на нашия бюджет с целите на стратегията по 2020 година и с приоритетите и целите на новата комисия и как измерваме това изпълнение. Тази тема е и много актуална в разговорите ни с членовете на Европейската сметна палата. Тъй като ако направим грешката да се опитаме да измерваме дали тази незначителен принос, идващ бюджета на Европейския съюз, допринася за подобряване на заетостта в абсолютно измерение с, от числова, числова гледна точка. Очевидно това е погрешен подход. Но ако европейс... средствата от бюджета на Европейския съюз се използват за програми, които успешно създават работни места, значи сме постигнали успех. Това е и на тази конференция, която споменах. Трябва да се съсредоточим в това, което можем да направим, това, което трябва да направим и това, което би било погрешно разходване. Но господин Фернандеш напълно сте прав. Трябва да определим ясно приоритетите и да, да направим оценка дали бюджета на Европейския съюз допринася за изпълнението на тези цели. Напълно се придържам към парадигмата информация, комуникация, резултати, защото ако постигаме добри резултати, но никой не знае за тях, или ако постигаме резултати, но те са погрешно тълкувани, значи не сме си свършили добре работата. Също така е важно да, да заявим ясно, как, че това, което какво се прави на европейско равнище, какво се прави на национално равнище, дали то има съвместимост или има различия в мерките. Взимам предвид и идеята за червените линии. Смятам, че е важно винаги да имаме предвид, че основната ни цел е един силен Европейски съюз, конкурентоспособно световно равнище, Европейски съюз, който да бъде уважаван, включително и защото сме се умели да бъде една социално отговорна, социално отговорна институция. И към момента сме на висотата на този наш авторитет. За целта обаче трябва да засилим участието на частния сектор, което не става чрез която не минава пряко през създаване на по-добри работни места за нашите граждани, но ако нашата подкрепа за частния сектор не води до тези резултати, значи има нещо погрешно в подхода ни. Вие споменахте. Понякога може би трябва да заявим, че дадена програма има много високо равнище на грешки, няма достатъчно социални и економически ползи. Може би е, това е една програма, която по принцип заслужава да съществува, но явно не си заслужава Европейския съюз е, да я подкрепи с, средства от бюджета на ЕСА. Може би те трябва да бъдат продължени на национално равнище, защото не подобни програми са наша синска сила. И смятам, че подобна честност в оценката за добавената ни стойност много ще ни помогне в е, целта ни да направим оценка на постигнатите резултати. Ще, спом... ще е, споделя един пример. Вчера участвах в откриването на една от най-големите е, причетателни станции в е, България. И можете да зададете въпроса, е, защо бюджетът на Европейския съюз спонсорира създаването на пречиствателната станция на София, тъй като София е сравнително богат град в сравнение с много други градове в страната. И отговорът е много прост. Приносът на Европейският е, съюз е, служи като тласък, като движеща сила. Вместо София постоянно да се стреми да, да подобрява малко по малко системите си за управление на отпадъците, Европейският е, София направо направи скок, огромен скок напред. Съжалявам, че отново, че, че толкова дълго време се спирам на този пример, но министър-председателят на България беше с мен и той ми каза преди 5, преди 10 години бях на посещение в Австрия, за да видя подобни почиствателни съоръжения, но днес австрийците ни посещават, за да поемат, за да се получат от нас. Но шегата на страна, добавената стойност на подобни мерки движещата сила на подобни мерки са елемент, който ние трябва да възприемем като добавена стойност е, на бюджета на Европейския съюз. И ако подобни програми могат да бъдат изпълнени по-добре с, национал, с средствата на националния бюджет, това е също нещо, което трябва много честно да заявим. Много интересно е факта, че стигнахме до а, самата дискусия. Имаме ли нужда от бюджетиране, обвързано с, с, с изпълнението? Редица от вас вече дадоха положителен отговор на този въпрос. Аз обаче бих искал малко да завъртя въпроса. Според мен изобщо нямаме избор. Трябва да се насочим към ам, подхода резултати за похарчените средства и, и измерване на, изпълнение, на изпълнението. В противен случай хората няма да ни подкрепят. И един от основните елементи, гарантиращи авторитет на Европейския съюз, ще бъде поставен под въпрос. Може би ще кажа нещо, което звучи малко налудничество днес, но аз не изключвам възможността да се увеличи бюджета на Европейския съюз в някои високо конкурентоспособни области. Не мислете се за беженската криза, например. Но трябва преди това да гарантираме, че ние сме най-добрите в разходването на средствата на данокоплаците за постигането на тази конкретна цел. В противен случай увеличението на бюджета ще се окаже необходимо, но просто няма да се случи. Така че моят отговор на вашия въпрос, виждате и светлините са съгласни с мен, настъпи момента на истината. Жизненно важно е да го направим и нямаме никакво време за купене. Въпросът за отчетността е много интересна, както и ролята на Европейски парламент. Няма да навлизам в подробности. Разбира се, това е въпрос, който трябва да бъде разгледан. Трябва да разгледаме цялостната институционална уредба, Сметната палата, парламентарните комисии, отчетността заложена в самият бюджет, как функционира цялата тази система. Така че първият въпрос може би е може, какво може да направим в настоящата институционална уредба, за да подобрим нето функциониране. Но а, съм съгласна с, и приемам вашият а, коментар. За нас винаги повече отчетност е по-добре. Важно е гражданите да са сигурни, че ние имаме предвид техните интереси. Много ясно чух посланието, че поставянето на акцента върху постигнатите резултати е и начин да се намали прахосничеството. Чух, чух също така посланието, че много важно за нашите граждани е гарантирането на равенството, засилване на справедливостта и социалното равенство, което засилва единението в рамките на Съюза. И мога да ви кажа, между другото, че много се работи в тази насока и съм убедена, че ще се върнем на тази тема и в по-нататъчните ни дискусии. Мобата ми към вас е следната. Нека да не мислим в парадигмата би било добре да го направим. Нека да заявим, трябва да го направим. Това е единствената възможност. Искаме система от показатели, искаме система за оценка на резултатите, но нека да не забравяме каква е основната ни цел, основните ни приоритети. В противен случай сме изместили акцента и съответно ще се насочим в погрешната посока би било добре да продължим с дебата с конкретни области и да видим къде конкретно има подобрение или има промяна възоснова на новът е подход, основаващ се на изпълнението. И накрая въпросът за равнището на остатъчни грешки. Използвах го в презентацията си. Важно е да достигнем до едно надежно равнище на остатъчни грешки. Защо? Защото имаме нужда от възможност да взимане на действия, а действията се взимат там, където има остатъчни грешки. Когато се предприемат действия, равнището на грешки спада. И основната цел е да насърчим към подобни действия. Действия за конкретно намаляване на равнището на грешка. И това е основна цел на Европейската комисия. Благодаря ви. Мерси, мадам ле комисар. Благодаря ви, госпожо комисар. Аз също имам едно предизвикателство да се справя толкова добре, колкото госпожа Гресле. Виждам, че има 8 оратора. Нека ви напомня, че изказванията ви не трябва да надвишават една минута. Госпожа Уди. Благодаря ви. Ще се опитам. Приветствам целите ви свързани с ефективността и идеята за това, че трябва да гарантираме, че средствата се използват, за да се постигне нещо ново за економиката – Казахте, че трябва да се уверим, че всяко евро се използва ефективно. Приветствам тази идея. Харесва ми идеята в областта на научната и развойна дейност и тази за Нобеловата награда. Сега преминаваме към ливерич и мисля, че това определено ще доведе до добавена стойност. Но нека да не забравяме идеята за рационализираното финансиране – Относно а, съкръщенията в бюджета, нека ви напомня какво а, се случи в това отношение и не накрая, нека това да бъде наш инструмент, а не само цел. Ако видим, че не постигаме определени резултати, трябва да помислим дали резултатите не се постигат, защото не е имало достатъчно ресурси или пък има някаква друга причина. Председателят, благодаря господин Кристофоро. Харисто, κύριε проедре. Сифоноди συμφωνώ Благодаря ви, господин председател. Съгласен съм, че всичко е насочено към резултата. Ние подкрепяме идеята за индикаторите, тъй като по този начин, по най-добрия начин, ще може да управляваме бюджета. Някои не отделят необходимото внимание на бюджета, но според мен той е доста солиден. Имаме солиден бюджет. И сега е важно да разберем от всички тези милиони, които се отпускат, колко реално служат за постигане на зададената цел. Нека да видим и каква част от бюджета се отделя за администрацията. Аз всъщност зададох въпроса на комисията и отговора, който получих беше, че в зависимост от вида разходи, Европейската комисия вкарва тези разходи в 13-те категории, с които разполага. Нека да насочим вниманието си и към административните разходи, защото те също са важни. Благодаря, госпожа Тома. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за това, че сте сред нас. Благодаря ви за това, което казахте тази сутрин. Нямаме избор, трябва да се насочим към резултатите. Въпросът е какво означава резултат. Извинявам се, господин председател, но не мога да се изкажа за една минута. Затова ще се опитам да кажа накратко три неща и да задам един въпрос. Първо, ако резултатите, това означава да се намали бюрокрацията, която в момента изисква Европейската комисия, да се намалят разходите за управление на структурните фондове, то тогава аплодирам. За съжаление, в моя избирателен район се срещам с много асоциации и с много безработни, които казват, ние не го щем този фонд за стратегически инвестиции, защото не виждаме до какво ще доведе. На второ място, ако ориентирането към резултатите означава, че няма да се насочим към малките, а отново ще се насочим към големите предприятия, които разполагат с достатъчно средства, също ще се замисля. И на трето място, ако се установи недобро изпълнение, но резултатите все пак остават добри, например, целта свързана с заетост на младите. В този случай какво ще се направи? Ще се промени механизма или ще се промени бюджета? Аз точно бих казала, че трябва да се промени механизма. Господин Обрехт. Благодаря, господин председател. Няколко неща бих искал да кажа. Госпожо комисар, когато говорим за обвързано с изпълнението бюджетиране, рискуваме да включваме всичко тук какво искаме, какво не искаме, докато не е, си загубим времето. Това е пълна загуба на време. Тук не става въпрос само за контрол и резултати. Ние не сме някакво приложение към сметната палата. Не, ние тук говорим за бюджетиране, за структуриране на бюджета. Как да сформираме бюджета, като вземем предвид индикаторите. Индикаторите не трябва да идват след бюджета, те трябва да дойдат заедно с него. Просто трябва да се промени философията на изготвяне на бюджета а, и подобряване на контрола. Господин Вон. Yeah, yeah, yeah, uh, Благодаря. Е, да се спра на газаното от Ян преди малко. Повечето от нас приветстват идеята за измерване на резултатите. Сметната палата също каза, че би искала да се отдалечи от това вглеждане в цифрите, а да отиде по-скоро към измерване на резултатите за в бъдеще. Въпросът ми е, вие говорили сте с Сметната палата и обсъждате ли всъщност едно, един и същи начин на измерване на резултатите? На следващо място, тази работна група на високо равнище, като че ли вие в Европейската комисия искате да създадете тази а, група? Може би не съм разбрал добре за Нялото сформиране на тази група се дължи на парламента, така ли или неправилно съм разбрал? Господин Армот, благодаря. Сметната палата публикува а, изключително добър доклад, който ни показва а, как се разходвани средствата. Но там не се казва дали средствата са разходвани добре или не. Струва ми се, че ако вървим по посока на резултатите, тогава трябва да имаме предварително определени критерии, които да казват този проект е добър, ако, например, води до създаване на нови 500 работни места. Просто се нуждаем от измерими цели. Сметната палата може да ни дава определени цифри, но аз бих искал да получа както цифри за това, което е проработило, така и за това, което не е. Защото някой може да използва средства за новаторство, но средствата да не са послужили в крайна сметка. Така че наистина би било много по-лесно за нас, ако имаме две цифри, да видим а, къде а, средствата са били разходвани добре и къде не. Господин Денано. Благодаря, господин председател. Дискусията е изключително интересна. Да, да намалим процента на грешките, ефекта на лоста, повишена ефективност, по-добри резултати, чудесно. Но основното е да разберем към каква Европа се стремим. Европа, която защитава основните ценности, така както вие казахте, госпожо Георгиева, или може би искаме една Европа, която да даде добър стандарт на живот на своите граждани. Или искаме Европа, която да бъде социална. Или Европа, която да се харесва на европейските граждани. Това са истинските въпроси, които трябва да си зададем. Разбира се, въпросът за сметната палата е съществен, но не е основния. Основният въпрос е каква Европа искаме ние за европейските граждани. Браво, 48 секунди. Госпожа Гресли. Благодаря. Трябва да кажа, че бюджетирането, ориентиране към резултата не бива да означава бюрократизация. Но трябва да се обединим около някои основни неща. Например, Знаем колко пари, с колко пари разполагаме с интегра... за интеграция на ромите, но не знаем какво ще поискаме, защото не можем да разберем колко точно са получили ромите. Също се отнася и за младежката безработица. Даваме пари, но не знаем какво постигаме, защото няма статистика за това. Тези празнини трябва да се затворят преди да говорим за резултат. Освен това има пряка връзка между резултат, средства и административно натоварване. През 2006 година, например, средният размер на а, проектите в Италия е бил 40 000, Тоест в имало е години с 700 хиляди малки проекта. Кой може да контролира такова нещо? Ако продължим с малките проекти, ще си създадем само бюрократизация, с която самите ние няма да се справим. Освен това напомням, че имаме много хубави индикатори за резултата в външната служба. Европейските посланници правят чудесни доклади, в които а, описват как са разходвали своите средства. Мисля, че трябва да помислим за ползата от тези доклади. Комисията по бюджетен контрол ще се погрижи за това, защото наистина трябва да вземем пример. Мисля, че това са най-добрите доклади, които има в тази област до сега. Благодаря ви. И последният оратор. Съм аз. Изцяло аплодирам вашата инициатива, госпожо комисар. Изпълнението според държавите членки е минимална вноска и максимална полза. Нашата роля съвсем не е лесна. Бюджета реално показва е една малка картина за Европейския съюз. Европейския съюз е съвкупност от по-малки егоистични държави. Колкото по-малки проекти правим, толкова по-големи са възможностите за злоупотреби и толкова по-голяма е бюрокрацията. И рискуваме да не бъдем разбрани от външния свят. Защото ако някой не може да се справи с бюрокрацията, ние не можем да бъдем разбрани. Ние ставаме една бюрократична, тежка, непоносима Европа. Това е възможно най-лошия имидж, който бихме могли да дадем на Европа. Важно е да се поставят под въпрос институциите. Например, за бежанците казваме повече средства. Добре, де, но къде е ефективността, ако запазим сегашните институции, сегашната институционална уредба? смисъл, че държавите членки са тези, които приемат бежанците. Трябва да изпратим всички тези питания на нашите управляващи. И това е една от ролите на бюджетната комисия. Да зададем правилните въпроси. Нека да не смесваме култа към индикаторите и културата на изпълнението. Аз в държавата, която познавам най-добре, зная какви са притесненията синдикаторите. Чудесно е, когато трябва да намалим дефицит или да контролираме публичните разходи. Но нека да не създадем някакви бюрократични чудовища, които ще водят само до доклади и до доклади и няма да имат никакви последствия. Вашия график Госпожо комисар, предполагам ще се ускори. Вие казвате, че е важно да има контрол на публичните разходи. Тогава не трябва да се изготвя програма за 5 години. Необходимо е в следващите няколко месеца да разполагаме с първите предложения. Нали така? Госпожо Георгиева, имате думата за заключителни думи. Благодаря, господин председател, и за вашето изказване. My, my uh, first point uh, is uh, to, to speak a little bit about най-напред бих искал да се спра на ролята на индикаторите. Много от тези, които се изказаха по време на втория кръг от въпроси и отговори, повдигнаха някои въпроси, свързани с използването на индикаторите. И напълно основателно те будят притеснение. Ако започнем просто механично да прилагаме тези индикатори, ако просто започнем да играем с цифри, да събираме данни, тогава системата няма да сработи добре по две причини. Първо, индикаторите си имат своите ограничения. Индикаторите само частично отразяват това, което се опитваме да постигнем. Степента на постигане на целта. Дори в най-добрия и идеален свят се казва, имаме а, еди колко си безработни, колко са новите работни места, които сме създали. Ако имаме нископлатени работни места или работни места, които в края на програмния период изчезват, тогава за какво е тази програма? А как да измерим качеството? Изключително трудно е. Председателят Артуи много точно посочи това, което трябва да направим. Трябва да променим мирогледа си, да мислим за резултатите. Нека в нашата работна група да мислим за хората. Нека да не мислим по този начин, по който е мислял генералният директор и който казва, провалих се защото не можах да си изразходя бюджета. Може пък да е било добре, защото е успял за добри цели да разходва парите, които е разходвал. Но нека да променим мирогледа си, и да се насочим към резултатите. Трябва да има съответствие с целите. Средствата отиват ли за целите и приоритетите? Много е трудно, защото трябва да помислим дали цифровите индикатори могат да ни помогнат. Необходимо е да подхранваме култура, ориентирана към резултата. Надя Калвино, моята колежка, казва, тук говорим за изпълнение в системата, но това е, не е механична система изпълнението трябва да бъде нашата двигателна сила. Разбира се, ще имаме възможност да предефинираме по-добре целите, когато сме определили приоритетите. Има, разбира се, обаче някои ограничения, които се пораждат от а, а, индикаторите, а, но не трябва да се стига до ситуация, в която не знаем какво правим. Пример – искаме да построим път с 0% грешки, но този е път не води до никъде. Е, на 100% добре ли сме използвали парите в този случай или на 100% сме ги загубили? Според мен на 100% сме ги загубили. Нека да намалим риска от безсмислено разходване на средства. А това може да стане само ако се насочим към резултатите. Чух вашето послание, което беше не дейте ли варича да бъде единствената ви измерителна сила. Разбира се, че няма да бъде. Ще използваме ефективно средствата, за да насърчим частните инвестиции в нашата економика, тъй като в момента частните инвеститори се страхуват от риска. И затова смятам, че това е една добра цел. Една от многото добри цели – в програмите за развитие и в хуманитарните програми обвързваме разходването на средствата и с равенството на половете. Например, мислим до каква степен, когато се създават нови работни места, те са подходящи за жени и така нататък. Наясно сме с цената на изпълнението, нещо, което каза господин Олбрихт. Разбира се, това е свързано с индикаторите. И аз в уводните си думи споменах именно това, а именно как да претеглим ползите и разходите. Съвсем няма да е лесно да успеем. Да, работим с Сметната палата. В това отношение имаме проект с Сметната палата и за нас е удоволствие, че Сметната палата реши да се включи в междуинституционалната група. Ние сме критичното звено комисията и сметната палата. Ние трябва да изградим съвместна рамка. Хич няма да е добре, ако сметната палата излезе с една методология, Европейската комисия с друга. Необходимо е да споделим експертен опит, познания. Сметната палата си е независима, ние си имаме своите задължения, но трябва да се движим в една посока. Затова за мен е удоволствие да работя съвместно с Сметната палата. Не казвам, че ще намалим темпото на работната група на високо равнище. Е, тази работна група си има ресурси, има си график и ще работи. Това, което исках да кажа, и Марио Монти е съгласен с мен, е, че работна група на високо равнище има много по-голям шанс да успее да доведе до приходи за бюджета, ако Същевременно се повиши доверието в начина по който разходваме средствата. Това са две различни неща, но са взаимно свързани. По никакъв начин това не променя графика. Ще свърша с нещо, което а, чух в началото. Трябва да запретнем ръкави и да се захванем за работа. Мерси, мадам. Благодаря ви. Добре, разбрахме, че за да се ускори ритъма на работа на работната група за собствените ресурси, трябва и ние да работим по-бързо. Ако работим по-бързо, може би господин Монти ще разполага с достатъчно доводи, за да ускори работата. Доста обещаващо звучи всичко това ефективността, контрола върху публичните разходи могат да бъдат постигнати, ако има доверие между Комисията по бюджетен контрол и Комисията по бюджета. Благодаря ви. Заседанието на координаторите ще започне след 5 минути. À 10h40. В 10.40.